Заседанието се открива. Протоколът от заседанието вчера е изготвен. Има ли възражение срещу него? Ако не, протоколът се смята за одобрен.